Dear colleagues, please try to take your... Уважаеми колеги, моля вземете местата си. Моля ви да вземете местата си. Започваме с учредителното заседание. Please take your seats. Моля да вземете местата си. I would like to start. Бих искала да започнем с заседанието. Моля да вземете местата си. Okay. So, thank you. I would like to welcome. Благодаря ви. Най-напред бих искала да приветствам всички колеги и в частност новите колеги на нашата комисия с добре дошли. Аз ще ръководя заседанието, докато изберем новия ни председател. И обявявам заседанието за открито. Бих искал да припомням на членовете, че целта на заседанието днес е учредяването на бюрото на комисията чрез избор на председателя и на най-много четирима заместник-председатели в съответствие с член 204 от правилника за дейността на Европейския парламент. Най-напред ще изберем председателя. Колеги, моля ви, трябва да пристъпим към избора, тъй като след малко е предвидено отчелително заседание на друга парламентарна комисия. Така че ви моля да вземете местата си. И така, най-напред ще изберем председателя, след което ще изберем заместник-председателите. Съгласно член 200 от правилника за дейността на Европейския парламент, Определям, че следните заместници участват в гласуването вместо пълните, пълноправните членове. За НДП господин Карлос Коелио ще гласува вместо господин Бекер, господин Чакра вместо госпожа Холмайер, Исменен Бесио вместо господин Ортефу, Артефю, госпожа Морано вместо госпожа Маковей, госпожа Тум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 И отново за ЕКР, господин Карсон. Замества господин Вояш Домски. Госпожа Линели, Замества госпожа Андерсон. Има и още една промяна. Господин Ленърц. Замества господин Шобле. Това са имената на заместниците, които ще могат да гласуват вместо пълноправните членове на комисията по отношение на кворума. Повече от 50% от членовете присъстват и постигнат кворума, за да бъде валидно гласуването. Имаме нужда от 50 членове на комисията Либе, за да имаме кворум. Има и още една промяна. госпожа Кинга Гао ще бъде заместена от колегата Малон. И така пристъпваме към обявяване имената на кандидатите за председател. Има два варианта. Кандидатурата може да бъде изтигната или от политическа група, или поне от 5% от членовете на комисията или в нашия случай трима членове. Кандидатите трябва да са попълнили надлежно декларацията за финансови интереси. Моля да бъдат издигнати кандидатурите. Госпожо Зикман. Бих искала да предложа колегата Клод Мораес за председател на нашата комисия от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря ви. Клод Мораес, колегата ни от социалистите и демократите, беше предложен. Има ли други кандидатури? Не. В такъв случай се обръщам към номинираният кандидат. Съгласни с кандидатурата? Отговор – да, приемам кандидатурата. мога да заявя, че кандидатът отговаря на предварителните условия, т.е. е пълноправен член на комисията и е попълнил декларацията за финансови интереси. И тъй като има само един кандидат, предлагам да пристъпим към избор на председателя с аплодисменти. Съгласни ли сте с тази процедура? Добре. В такъв случай нека да, приемем, нека да изберем председателя с овации. Congratulations. Поздравление, господин Мораес. Обявявам, че кандидата е избран с аплодисменти. И моля новият председател да заеме мястото си. Благодаря ви, колеги. Thank you. you. Най-напред благодаря на Кинга и на колегите за огромната чест, която ми оказахте, като ме избрахте за председател на комисията Либе. Преди да пристъпим към избора на заместни председатели, които не бива да отлагаме, отлагаме, извинявам се, но действително съм много трогнат от избора ми за председател. Тръгнат съм и от факта, че някои от бившите членове на комисията също присъстват днес тук. Знаете, че нашата, тази комисия е една от най-важните, защото тя се занимава с защита на ценностите на нашия парламент. И някои от колегите, които присъстват днес в залата, се занимавали някои от най-важните законодателни текстове, прияти от нашия парламент. Економиката е важна, но много важни са и ценностите. И затова е много важна работа, която се върши в Комисията по основни права и правосъдие. Въпроси свързани с търсенето на убежище, защита на основните права и други много важни за обществото въпроси. Така че пак казвам, за мен е огромна чест факта, че ме избрахте за председател, за което ви благодаря. А сега пристъпваме към избора на заместник-председателите. Най-напред, съгласно член 204 от правилника за дейността на Европейския парламент, искам да обявя заместниците, които ще участват в гласуването. Списъкът е същият. Държа само да уточня, че политическите групи би следва да осведомят председателя за евентуални промени в този списък преди гласуването. Пристъпваме сега към избора на заместни председателите. Разполагаме с списъка. По отношение на кворума заявявам, че е постигнат необходимият кворум. И сега ви моля да представите кандидатурите. Започваме с кандидатурите за първи заместник председател на комисията. Благодаря ви, госпожо, господин председател. НБ предлага госпожа Кинга Гал за поста първи заместник председател на комисията. И така първата кандидатура е на госпожа Кинга Гал. Кандидатура за поста втори заместник председател. Uh, um, От името на групата на социалистите и демократите предлагам колегата Илияна Йотова за поста втори заместник председател. Председателят моля кандидатурите за трети заместник председател, госпожа Саргентини. Купата на зелените предлага Ян Филип Албрехт за поста трети заместник председател. Благодаря ви. Кандидатури за четвърти заместник председател. От името на ЕП НБ предлагаме госпожа Барбара Кудричка за поста четвърти заместник председател. Обръщам за въпрос към кандидатите. Съгласни ли сте с издигането на кандидатурата ви? Госпожа Гал е съгласна. Виждам, че всички кандидати си са съгласни. Всички сте попълнили декларациите за финансови интереси, Ли, поне се надявам. Извинете, ние тук трябва да се придържаме към демократичната процедура. Ще се появя като демократ и справедлив председател. Трябва или да пристъпим към гласуване, или да направим избора на заместни председатели с а, аплодисменти. Гласуваме, гласуваме за председателите с овации. Could I ask, could I ask the vice chairs to please take their places? Моля заместни председателите да заемат местата си. Okay, colleagues, um, okay, a warm welcome to our vice chairs. Um, Благодаря ви и добре дошли на заместник председателите. Уважаеми колеги, имам два процедурни, две процедурни съобщения. Първо, потвърждаваме графика за заседанията до края на годината. Беше ви разпратен проектографика. графика има ли някакви възражения срещу този проектографик? Не. Ето и първото възражение. Госпожа Саржентини. Много се гордея с този факт. Не точно възражение, искам просто да отбележа, че са предвидени две заседания в четвъртък след обед, които започват в 15 часа и приключват в 18.30. Първото е на 4 септември, а второто на 6 ноември. И вие, както ясно много добре знаем, че заседанията в четвъртък след обед обикновено не се ползват с много голям успех. Въпросът ми е, смятате ли, че тези заседания наистина ще се състоят? Yeah. Okay, Judith, thank you for um, helping me with my inaugural meeting. Um... Благодаря ви, че ми помагате толкова успешно с учредителното заседание. Списъкът беше изготвен от председателският съвет и от а, на това равнище се взимат решенията, но за сега тези заседания са предвидени за четвъртък след обед. Има ли някакви други коментари по графика? Ще разгледаме отново въпроса с координаторите и ще ви съобщя за евентуални промени. И втората ми Второто ми съобщение, колеги, е, че съгласно решението на съвета на председателите на комисии, Либе ще пристъпи към изслушване на комисарият, кандидат за замести на поста комисар отговаря за правосъдието госпожа Рединг. Като изслушването ще се проведе на 14 юли в Страсбург от 19 часа. Ще бъде съвместно с комисията за права, за права на жените и равноправието на половете. като това изслушване е необходимо заради изваредното заместване на комисария Рединг до края на мандата й. Такава е процедурата. В такъв случай има ли някакви въпроси? Не. Добре, следващото заседание нашата комисия ще се състои на 14 юли. Някой има ли да повдигне Нещо по точка разни. Извинявам се за това, че съм малко развълнуван, но не напред бих искал да благодаря на досегашните членове на комисията, благодаря ви за доверието, а на новите членове на комисията мога да обещая, че винаги ще бъда справедлив и честен спрямо всички политически групи. Работим с много важни досиета, по които се предлага процедурата за законодателите. Ще, ни, ще трябва да положим много усилия, да проявим много голямо търпение, ще допускаме и много грешки, но аз обещавам, че ще бъда безапелационно справедлив и а, че ще работим усърдно през следните две години и половина евентуално през следните пет години, ако отново ме преизберете за председател. Благодаря ви.